Dear colleagues, good morning. Uh, please take your... Добро утро, госпожи и господа, колеги. Заемете местата си, моля. Продължаваме с заседанието на Комисията за регионално развитие. Основната точка за днес преди обед е, е изслушване е, по темата политика на сближаване и маркинализираните е, общности. Госпожа Рентке е нашия докладчик по темата и аз предлагам да включим в, в програмата за днес преди обед и двете точки едновременно, т.е. и доклада и изслушването. Кохезионната политика и законодателството предвижда финансова помощ за обезправените, за уязвимите общности е, в е, градските и в селските райони. И е, това е въпрос, който е от жизнено значение за регенериране на градските и селските райони. Ние сме предвидили съответните помощи и в Европейския фонд за регионално развитие и за селски райони за програмата 2014-2020 година, като естествено нещата са свързани и с интегрираните териториални инвестиции. По 10 минути ще получат нашите експерти, които сме поканили за изслушването. След това ще дадем думата и на госпожа Рейнтке, която е докладчик по темата. И членовете на комисията ще имат възможност за задаване на въпроси, следват отговори от експертите и госпожа Рейнтке ще получи накрая думата за обобщаване на дискусията. Веднага ще ви е, съобща, че е, срокът за внасяне на изменения по доклада на госпожа Рентке е 22 юли, 12 часа, а ние ще гласуваме по доклада е, на 17 септември 2015 година. А, освен това, трябва да ви съобщя, че е, в 12.30 госпожа Рейнки ви е, кани на а, е, малък пример, който а, ще бъде в фойето пред залата, в която заседаваме. И така, това бяха няколко кратки уводни думи и веднага ще дам думата на госпожа Анна Кръстева, директор на Центъра за беженци, миграция, етнически изследвания, Нов Български университет. 10 минути, госпожо Кръстева. Mission Impossible to summarize мисия невъзможна. Да се каже в 10 минути какво се случва с политиката на сближаване и маргинализираните общности, аз бих го свела до три въпроса. Защо, е, кой и как? Няколко думи за понятието уязвимост. То е свързано не само с бедността, риска за несигурност, тук става дума и за човешко достоинство. И е, центъра на нашия дебат е именно да направим така, че това понятие да бъде в, в центъра на публичните политики и да се превърне в е, основна политическа категория. Защо? Основната ми теза в тази така кратка презентация е, че е, проблема с ромите е изкуствено създаден. Ще обясня кои са основните причини политически и е, културно. Културни не в антропологичен смисъл, а в смисъл на политическа култура. Уязвимост на ромите – това е всъщност е, инструмент, е, ресурс за политическите елити. Не знам дали това ви звучи шокиращо, но искам изрично да подчертая тази идея в няколко аспекта. Първо, сим, символично – Антирома изказванията са основен елемент от всички е, партии, които са екстремисти на политическата сцена. И уязвимостта на ромите също така и много буквално извиква е, дискурса на посткомунистическите е, партии в е, целия политически спектър. Подчертавам това, защото политиката за сближаване е, се предвижда да бъде обществена политика но в края на кращата тя си остава политика. И е, проблема с уязвимостта на Рома е, е начин политиците да се възползват от е, този, от това явление. Следващата причина е малко по-теоретична. Това е политиката на другоста. Е, по време на периода на студената война другият се възприема от посредством политически и идеологически дефиниции, а в периода след студената война другият вече има етнически и религиозни характеристики. И в този контекст се подхранва антирома отношенията и дискурс. И именно по тези причини ромата, ромите се превръщат в all exclusive общност, т.е. изключени от всичко, и, и, економически, и социално, и политически и така нататък. Ако имах повече време, можех да коментирам а, също и а, така, другите други, това са бежанците, те са едва ли не новите рома на сегашното време, защото и, и те са възприяти по същия начин. Но можем да повдигнем тази въпрос и в дебата защото и двете групи е, се затварят в е, гето и е, така повдигат понятието хомо сакер, т.е. човека, свещения човек и човека жертва. Кои са основните действащи лица, кои споделят отговорността за уязвимостта на Рома, на ромите? Основно това са политиците. Тук ви давам два примера от една и съща страна, но няма значение откъде са примерите. Тези неща могат да се случат във всяка страна. Първият случай е напълно незначителен повод висока музика – е, съседски скандал, от който се развихря национален е, скандал, е, в който се ангажират всички политически фигури и нагнетяват атмосферата в цялата страна. В друга страна, в друг град, в същата страна, в друг град, не много различен в демографски и економически смисъл, там също има квартал с роми, децата ходят на училище или не ходят, родителите работят. И ето тук по време на един празник деца от ромската общност дават наградите на известни личности. Втория аспект е, може би, е, парадоксален и аз искам да сложа акцент именно върху него – това е младеща. Младеща е най-ентусиазираната, активна и наивна прослойка е, от обществото, която се бори е, и мобилизира дейност против е, бедността. Но тази дейност е много малка част от мобилизацията на младеща. Така че младежките, съвременните младежи във всички европейски страни е, се борят за птиците, за планините, за екологични каузи и освен това срещу бедността. Интернет, това е друг парадокс. Е, интернет не е основно действащо лице, то е просто пространство. И тук искам да сложа акцент на това колко огромна е ролята на интернет за увеличаване в огромни размери на ксенофобията. Защото в общественото пространство съществуват филтри, които в интернет не съществуват. Така че интернет е ключов съюзник, за съжаление, на, всички, на целия ксенофобски антирома дискурс. И е, тук е, оставяме един огромен, отворен въпрос. Елитите на ромската общност, дали са те част от решението или са част от проблема? Това също е въпрос. После въпроса как? Няколко коментара само. Всяка публична политика започва с два, три, пет ключови приоритета. За политиката на сближаване също, въжи същото. Първия е образование, втория е пак образование и третия е пак образование, що се отнася до ромската общност. Европа иска да се изгради с е, общество на знанията, но как точно може да се изгради общество на знанието с неграмотни работещи? След е, Втората световна е, война е, неграмотността бе преодоляна, но в 21 век се създава нова неграмотност. И да се изгражда общество на знанията с неграмотност е огромен парадокс. Амбициозни публични политики обаче не могат да се формулират и без да се възползваме от полуките на миналото. Ето тук виждате 10 години амбициозни политики, но е, сме наясно с резултатите. Световната банка и други институции да, излязоха с доклади на базата на данни, че има дискриминация срещу е, ромите. Ние нямаме нужда от данни да ни кажат е, това в края на кращата. Ние го знаехме. Знаехме, че бедността се увеличава, че се увеличава социалната пропаст между различните прослойки в обществото и това е огромен а, проблем. И ако не си извадим а, полуките от това, защо не, не постигна успех политиката за приобщаване на ромите, няма да бъдем да имаме успех. Местните власти, е, това са други примери, много е, често един и същи кмет в е, даден момент е, прилага политиката за социално приобщаване с много добри примери за заетост и социални е, услуги и същия човек, същия кмет в същия град е, допуска политическо изключване. Примерно организира референдум, на който не допуска е, гражданите от ромски происход. Така че спрямо според условията, кмета не е имал никакви колебания в коя посока да се ориентира. All inclusive, точно, т.е. приобщаващ навсякъде. Това са нови практики, които трябва, искам да подчертая. All inclusive е всъщност пример за това как е, неголеми дейности или практики на дейност помагат да се приобщат е, ромите. Първо, примерно е, дейности по здравеопасване. Второ, гражданското общество, което се ангажира заедно с научната общност, после може да се създават един полифоничен, многоизмерен, многоизмерно въздействие върху членовете от ромската общност, особено по отношение на младите, които започнат да стават ролеви модели. Много, много положително послание, че е, е, възможно да има добри практики. И тук искам да поставя въпроса защо социалните, е, действащите в социалното общество могат да бъдат по-ефективни и по-инновативни от професионалните политици и вземащи решения. Председателката, ако ми позволите да ви напомня, че времето изтича, още два слайда имам само, ако може бързичко. Още един много добър пример за успешно смесване на практиките на доброволчество, експериментиране и също един много, много голяма промяна. Така аз го наричам екологосъобразна електронно активна дейност в борба с дискриминацията. Just one, really, uh, uh one very uh, short uh, uh И още един съвсем кратък коментар за мобилността. Миграцията на ромите в Европейския съюз се приема като огромно предизвикателство и проблем – за много от градовете, но ако погледнем от е, гледната точка на е, самите представители на ромската общност, то това е огромна възможност за придобиване на е, мощ, на възможности за работа, за включване в обществото, където децата могат да ходят на училище – и където тяхната работа не е част от сенчестата економика, а е изражение на реално приобщаване. С това ще е, приключа и абсолютно задължителното условие за успех на политиките е да се спи преизползването на темата за Рома в, като политически инструмент, да се търси отговорност от политическите елити. И нека да го кажем на толкова висок е, форум, че в края на краищата включването, приобщаването на роните, ромите зависи от политическата воля. Не с едната ръка да се работи по кохезионната политика, а да, с другата да се насърчава или толерира антирома дискурс е, иновативни е, действия на гражданското общество са също необходими и също така, примерно има пример е, за е, тези така наречени здравни посредници, които са много успешна форма на взаимодействие. Един от тях казва човек не избира какъв се ражда, но може да избере какво да стане. Така че тук има една и, и утопичен а, възможност да търсиме успех. Председателката, благодаря, че ви прекъсвам, но беше важно да спазваме графика. За това сега давам и думата на госпожа Каролина Фернандес, заместник изпълнителен. А, директор на фундацията Секретариато Житано и Нюрома. Първо изказвам благодарно за отправената ми покана и за инициативата да бъде изготвен този доклад и за възможността да участвам в подготовката му от съвсето от самото начало. И тъй като ми давате възможност да направя изказване на родния си език, ще продължа на испански. В моята презентация ще говоря, стъпвайки на информацията за управление на структурните фондове за работа с ромите. Ще се опитам да осветя нещата от тази перспектива. От една страна ние представляваме неправителствена организация от Испания, работим за социална интеграция на ромското население от 2002 година. Раб... участваме и в изпълнението на оперативна програма за борба с дискриминацията. Именно това е моята гледна точка. Ние осъществяваме сътрудничество сътрудничество между две държави. Работим и с, с Румъния, България, Испания, Португалия, Финландия, Швеция, Гърция, Италия. Е, ние работим от 2007 година, обединявайки от една страна съответните официални органи, управляващи структурните фондове и осъществявайки политика с ромското население както казах, ние започнахме да работим от 2007 година и осъществяваме вече целият програмен период. И ето предложенията, по които работим в момента. Е, искам да кажа, че целта на нашата програма е, е да постигнем наистина промяна Говорим специално за дискусията за интеграция на ромите. Изготвихме редица анализи за различни държави и членки. Опитахме се през последните две години да установим какво сме научили от тези програми, как можем да бъдем наистина полезни на ромите и как можем по-добре да планираме за следващия период. Разбира се, изследвания много по този въпрос, но искам да кажа, че и ние сметнахме, че е необходимо да изготвим свои. Сега тук говорим специално за инвестиционен приоритет 9.2 за приобщаването на ромите. Този инвестиционен приоритет ни дава възможност да балансираме ем, неблагоприятните е, обстоятелства в живота на ромското население. Но не говорим само за това, говорим за социална интеграция, но и за постигане на целите по стратегията на Европа 2020. Е, тук тематичните цели вече са различни, говорим за цел 8, за цел 10 и така нататък. Е, нашата цел е да работим е, предимно, но не изключително с тази група от населението така че и те да се възползват от възможностите. Важно е да се съсредоточим в тази посока, за да преодолеем слабостите. Но ние не говорим само за дискриминирани на етнически принцип. Говорим и за чисто економическа дискриминация. За това ние предвиждаме включване на работата с ромите в други програми, не само програмите за борба с бедността и социалната изолация. Затова ние смятаме, че трябва да работим и по линия на фонда за стабилност, за борб... който предвижда възможност за борба с бедността, но и фонда за регионално развитие, фонда за развитие на селските райони също дават възможности в това отношение. Важното е да използваме целия потенциал, предлаган от фондовете, да не се опираме само на социална Националния фонд. Къде съсредоточаваме усилията си. Говорим за заетост, говорим за образование, които са нови моменти и разбира се социалната интеграция. Важно е обаче да подходим много по-широко, да речем политиката на жилищно настаняване. Това е само част от политиката спрямо ромите. Но тук има много как да се работи и разбира се, освен това имаме бедността при децата, здравеопазването, мигрантите и така нататък. Но ние се ограничаваме до първите три сфери. Друга важна тема е прилагането на хоризонтални принципи, както и включване в оперативните програми, но това не е достатъчно, защото на практика ние искаме реални резултати в борбата с дискриминацията. Какви са резултатите? в периода 2007 и 2013 година установяваме, че се използва политиката на сближаване и структурните фондове за покриване на насъщни нужди на ромското население. Палиативни мерки според нас. Освен това се добавят, разбира се, и кризата, и економиите в различни сфери. Смятаме, че е необходимо при политиката на сближаване да обърнем внимание също така да се използва потенциалът на стратегически инструмент за постигане на структурни изменения, да се даде възможност за социално издигане на представителите на ромската общност, а това предполага работа за социална интеграция. Сега за резултатите искам да кажа, че през последния програмен период имаше редица дейности, които бяха в ограничен мащаб. Това доведе до раздробеност и с, при дейностите и при резултатите. Трябва да мислим за проекти, които са по-широко мащабни, обхващат повече хора, така че да имат отражение и върху условията на живот, и върху социалната интеграция на ромското население. Интегралният подход трябва да бъде разглеждан многоизмерно и сложно. Затова смятаме, че се нуждаем от интегрален фокус. Трябва да се мисли глобално, е, комплексно и за образование, и за жилищно настаняване, и за заетост, и за здравеопазване. Възможностите, които предлагат спомет цитираните европейски фондове за финансиране в изследвания ни дават възможност да се ориентираме за насъщните потребности на ромите. А това означава информация, в какво е положението им, от какво се нуждаят и така нататък. Така ще можем по-добре да освояваме средствата и да обосновем финансирането на такива проекти. Защото много често ни питат защо давате толкова пари за тях, но нашите наблюдения сочат, че тези разходи са напълно оправдани. Така че ние наистина работим по този въпрос. И така, анализът сочи, че за периода след 2014 година имаме подобрение. Ромите присъстват по-сериозно в оперативните програми и то в тяхното изпълнение. И тук бих е, казала, че Европейския парламент и въобще европейските институции играят важна роля при планирането на средствата. Това е ефикасен начин на работа и е, в така, че в периода до 2023 година да отбележим подобрение в начина на живот и приобщаването на ромските общности на базата на средствата от е, фонда за Кохизионния фонд. Ето и един конкретен пример, е, който, проект, който ние работим по линия структурните фондове от 2000-та година. Тук е, наистина бележим успех, подчертавам го, защото не при всички програми е така. А тази наистина е подходящ пример. Тук е, говорим за борба с дискриминацията в Спания. Това бе една пилотна, една пионерска програма през 2000 и 2000-та година бяха разработени мерки насочени към ромското население, но не само за ромското население. Така че взехме е, като ход работа по линия на дискриминацията, хора с увреждания, жени и така нататък. И тези програма бе именно пионерската инициатива, за която ви говоря, защото НПО започнаха да управляват е, структурните фондове в качествата на медиатори на последствия това бяха е, нарочни организации е, в това отношение. Насочихме усилията си в две посоки – заетост и образование, защото там не е насъщно необходима промяна. В областта на заетостта имаме е, програмата АКСЕДЕР – е, достъп, т.е. достъп на е, ромските представители до трудовия пазар. Това е свързано с съответно обучение, защото не притежават необходимите знания, опит много малко, от тях работят и това бе нашето предложение. Така че ето това е програма за работа с пазара на труда. И освен това, ние работим индивидуално, защото целта е равен достъп до трудовия пазар, но подхода не е един и същ. Трябва да инвестираме различно в зависимост от конкретния индивид. Така че 70% от хората, с които работим, са роми, но 30% не са от ромската общност. И освен това имаме програма насочена към конкретни резултати. И разбира се, ние оценяваме изключените, в дадените трудови договори, изключените трудови договори. И имаме професионални екипи, които работят по съответна методология, така че ние работим вече в 50 общини. Тоест една амбициозна програма за социална програма. Ето и резултатите за периода 2000-2014 година. Бенефициерите са над 80 хиляди, изключени са 58 хиляди трудови договора и ето и виждате броя на влезните в трудово правоотношение, от които 53% са жени. Е, ето и броя на фирмите, 3000 с които работи. Ето и другите резултати за 2014 година. Виждате малко статистика пред вас като цяло в условията на тежка економическа криза ние постигнахме наистина добри резултати. Ето през 2014 година имаме сключени 5000 трудови договора в условия на социална промяна и пертурбации в обществото. Председателката моля да бъдете кратка и ето какво мога да кажа за образованието. Ние работим с, за намаляване на пусканията на училището. Работим с семействата, чието деца напускат училище. Както виждате, броя на учениците е над 1300 и много от тях наистина завършват средно образование. И накрая, тъй като държа да завърша с това, че нашите програми работят Програмите са целенасочени и водят до конкретни резултати, така че използването на структурните фондове е интелигентно решение за ромското население. Трябва да действаме обаче стратегически, давайки тласък на социална промяна, а не просто е, предоставяйки пари. Председателката, съжалявам, че ви прекъснах, но нямаме време. А сега доктор Франциска Чипи. Гифай, извинявам се, казва председателката, която е кмет на берлинския район Нойкълн. Имате думата за презентация. Моля. So, ladies and gentlemen, good morning. И така, добро утро, госпожи и господа. Поздрави от Берлин. Аз съм кмет на един е, берлински район. Е, името на района е Найкеон, Берлин Найкеон. Ето, видяхте сградата, в която работя. Нека да ви покажа картата на Берлин. Е, е, това е германската столица, вие знаете. Е, и в червено е отсветен именно района, чието кмет съм аз. ...325 хиляди приблизително са нашите жители и сред Найкел се отличава с мултикултурна среда. Около 42% от uh, хората, които живеят в този район, са от, uh, с мигранти от различни страни. Напоследък имаме особено много българи и румънци, които идват в Берлин и се настаняват в нашия район. А, а голяма част от семействата в тази група са именно ромски семейства. А, много често става дума за хора, които нямат завършено образование, имат много нисък образователен ценз, нямат много трудови трудов стаж Въпросът е как да се помогне и на тези хора, и на техните деца, как да им гарантираме едно по-добро бъдеще. Това действително е голямо предизвикателство. Около 6000 е, е, са е, българите и румънците, които са регистрирани при нас в района но предполагаме, че има и много, които не са регистрирани, така че бройката е по-висока. Те обикновено се регистрират и по този начин получават достъп до, да кажем, детски надбавки и други помощи. Около 40% от получават е, подобни помощи. Е, когато е, Става дума за район с а, мултикултурна среда. Обикновено а, децата, които а, и то 70% а, приблизително а, хора от различни нации с мигрантски происход, а, има социални проблеми и те се отразяват най-вече неблагоприятно на децата. А, е, преди няколко години е, ние започнахме вече работа и в рамките на е, фондовете и отпускаме помощи. Нека да ви разкажа по-подробно за какво точно става дума и как работим. Използваме много интензивно средствата по Европейския фонд за регионално развитие. Имаме 11 съседни района на управление в Берлин Нойкеон и получаваме по този начин и допълнително средства за интегриране на жителите от става дума за периода 2007-2013 година над 50 милиона евро. Както споменахме, става дума и за помощ, която се свързва и с достъп до образование, до здравеопазване, до пазара на труда, до образование, преди всичко, повтарям отново. Госпожа Фернандес е, говори по темата. Е, не е полезно да се е, предлагат определени конкретни експлицитни услуги само за роми и ромски общности, трябва да го направите за цялото общество, за цялото население в един район или в един град, защото по този начин създавате и усещането за справедливост и за общност в рамките на една мултикултурна общност в образователния сектор много често децата от българските и румънските семейства на ромите не знаят езика, а и родителите са неграмотни. Ние веднага се опитваме да настаним децата в съответните учебни заведения, за да започнат първо обучение по езика и да могат да бъдат по-лесно интегрирани в образователния процес. Е, имаме е, е, около 30 класа, в които децата са с различен происход, а имаме и два класа, в които имаме изключително само български и румънски деца. Това действително е голямо предизвикателство. Но повече от 100 са класовете с подобен състав в Берлин, които предлагат обучение за децата. времено в повечето случаи става дума за семейства, които нямат здравно осигуряване, не са плащали здравно осигурителни вноски, били са извън системата на социалното осигуряване у дома, така че ние в началото плащаме на тези здравни осигуравки за децата е, и родителите, особено за е, е, бременните жени, които нямат здравно осигуряване, е много трудно да получат лечение и грижи в болничниците по някакъв начин все пак е, успяват да родят в болница, ако е, постъпят в болницата, но след това няма кой да плаща за тях. Е, така че това е големия проблем, социалното и здравното осигуряване и естествено настаняването. Ние имаме много ромски семейства, които а, срещат големи а, е, трудности да а, се настанят, да вземат апартамент и а, а, а, по тази причина а, а, а, се развива и нещо като а, а, бизнес, а, а, да кажем, е, хора предлагат, е, да кажем, в е, стари къщи, понякога и много така, изоставени и, запуснати къщи, срещу относително минимално заплащане, но все пак солидно за ромските семейства, легла, помещения срещу 100 евро, 200 евро и така нататък на, на месец. И понякога се оказва, че около 50 души живеят в една, една такава къща. Направете сметка, 50 по 200 евро какво прави. Да, действително това за нас е един голям проблем. Наистина по отношение на проектите трябва да кажем, че е, проектите би трябвало да имат една е, по-голяма продължителност. Е, краткосрочните проекти са голям проблем за нас, но интеграционните мерки изискват време. Те би трябвало да е, е, бъдат обхванати в едни по-дългосрочни проекти и да се включват естествено и е, образование, и достъп до здравеопазване, и е, настаняване, и достъп до пазара на труда, и културни медиатори. Всички тези средства, е, които се изразходват за споменатите е, сфери, трябва да бъдат обхванати също. Много е, Важно е естествено да интегрираме, вместо да изключваме. Това е, е една национална програма е, в рамките на Европейския социален фонд. Ние е, срещаме обаче и е, проблеми. Има е, много е, така стриктни разпоредби за това как точно се измерва успеха. И успеха обикновено се измерва по това колко души са успяли да намерят работа на пазара на труда. Но всички ние знаем колко е трудно да осигурим работа на тези хора изисква се повече време, докато те успеят да намерят работно място, подходящо за тях и да започнат да работят. Е, Първоначалният период, обикновено след като пристигнат е, е, мигрантите и хората от други националности при нас, е посветен на настаняване, на грижи за семейството, за децата, и затова би трябвало да се мисли за това какви са индикаторите за успеха. Трябва да се мисли най-вече за реалната заетост, е, естествено, но о, о, това въжи за всички други, а не и за о, ромите, тъй като те идват о, неквалифицирани при нас и много често и неграмотни и трябва да бъдат квалифицирани, трябва да научат малко немски, за да могат да намерят приложение на пазара на труда. Така че, е, фокусирането в рамките на програмата на Европейския социален фонд трябва да зависи от е, происхода на хората. И както вече споменах, е, социални работници, културни медиатори, както и така, обичайните разходи по проектния тим трябва да бъдат обхванати също според нас от средствата и по програмите на ЕСФ, е, защото към момента те не се покриват от е, тези средства. Е, освен това, нещата трябва да са зависими от целевите групи. Когато става дума за една определена целева група, която очевидно трудно ще намери приложение още в началото на пазара на труда, трябва да се мисли за определяне на други индикатори и параметри за измерване на успеха, а именно потребностите, нуждите на тези хора, за да бъдат подготвени за достъп до пазара на труда. Виждам, че времето ми изтича и затова ще приключа сега. Благодаря. Сега давам думата на госпожа Нила Роган, асоцииран директор за обучение и участие в театър Октагон, Обединено кралство. Заповядайте. Болтън е в северната част на Англия, 276 000 души население. 11,3% от тях не са родени в Обединеното кралство, като средната цифра за страната е 13%. 6,2% са в, е, родени в е, Азия, 2,8% в Индия, 1,8% Пакистан, 2% Африка, 1, нещо е, Северна Африка. Нашата община участва и в програмата Gateway Protection. Има над 100 бежанци годишно, които биват заселвани в нашия град. Голямо е разнообразието в града, но и голяма е и бедността и безработицата в някои части на града, което означава, че и новоразвиващите се общности – остават маргини, маргинализирани. Някои от проблемите, свързани с общностите и е, че тъй като те са сегрегирани, има много изолация, високо ниво на бедност, която води до недоверие в новите общности. Социалните квартири е, често се намират в е, квартали, където има частни е, къщи, които се дават под найем и там така се обособяват е, конкретни националности. Е, Bolton at Home е регистрирана е, неправителствена организация, и след като получихме подкрепа, те получиха и е, възможността да се разпореждат с жилища, е, 18 000 такива, които преди бяха собственост на общината. Сега търсиме и е, творчески е, решения за е, предоставяне на възможности за интегриране и приобщаване на хората в общината, включително и е, места, където могат да учат, да, да се занимават с изкуство, да, се, да научават един за друг. Създаваме също и безопасни места за срещи, примерно, където да се дискутират въпроси и за сближаване на общността. Също така насърчаваме общностите да растат и да се учат едни от други, а и да получат платформа, за да постигат развитие. По този начин се дава възможност да има комуникации между общностните, не само между участниците и това води до повишена прозрачност. Когато се инвестира в холите, хората, те се чувстват и по-добре в живота си. И ето етиката ни е за това да се изгражда капацитет, да се дава възможност на хората да търсят своето изграждане и регенериране социално-економическо. Има екипи за управление по съседство, които, тъй като са базирани в конкретните общности, развиват и добри отношения с тях. Също и има и творчески подход към дългосрочното развитие за изграждане на капацитет за преодоляване на препятствията, за сближаване на хората, за предоставяне на обучение, за предоставяне на споделени опит, за да се създава възможност за връзки между хората с най-различен происход. Някои примери за работата, която извършваме е примерно непосредствени проекти, краткосрочни, с сомалийски или судански жени. Там бяха обединени две общности, за които разгра... разгледаха и проблема с женското усъкътяване по полов път в тези общности, което все още е факт в Болтън. Някои от е, тези жени сега започват да е, искат е, да застават зад правата си и искат тази практика да се прекрати. Създаде се също и театър, където да могат жените да изказват и проблемите на своята общност. Една пиеса бе създадена, която е, после се представи на национална конференция е, за гениталното съкътяване и е, по този начин жените можеха да изразят какво чувстват, а не това, което им казва полицията или съответните служби. По този начин се дават възможност да се търсят и нови решения, и то общи такива, което означава, че жените не биват, не, не се чувстват засрамени от своите от тези национални традиции. Творчески процеси дават възможност групите да се събират и да обсъждат различни е, решения на проблеми. Ние работиме също с екипите за управление по съседство и те ще продължат работата на театъра. Един дългосрочен проект е на женска група, която имаше е, така творчески подход към проблема с е, домашното насилие. Тази група се, е създадена от жени от различен происход. Те също разработват пиеси, а също и филм, който, с който да покажат техния опит от домашното насилие. Тези жени са обединени от проекта и една година след началото на този проект създадоха и други общности, групи и са приобщили още много други жени където вече е, кръга от хора, е, които са ангажирани, е много по-голям. Те търсят вече е, средства по свои пътища и сега създадоха един устойчив модел, който искат да предложат и на други общности. Проекта се премести от Лондон в Болтън и действа, това е друг проект, вече от 10 години. И а, е, сега хора ни казват, а, е, че а, е, тези хора, които са били всъщност изселени да живеят в Болтън, сега се чувстват там а, у дома си. Също така има и така наречените безопасни места, а, места за срещи и споделяне на идеи за създаване на среда на доверие и подкрепа Дава се възможност хората да участват и да правят нещо заедно, с което преодоляват разликите си. Подобни проекти подобряват сближаването, защото са свързани с всички в общността. Първоначалната група може да е малка, обаче въздействието е доста по-голямо. Посредством е, театър и други изкуства се показва и дейността и се приобщават и другите членове на общността, било то като публика или участници, т.е. те споделят този опит. Хората, освен това, могат да разговарят по, за, нещ, за проблемите по много открит и прозрачен начин. Тези проекти дават възможност на хората да търсят собствени решения и е, различни начини за решаване на проблемите. Тук се обединяват хора от различен происход и много бързо се изграждат взаимоотношения на доверие, защото участието в е, творчество е много удачен начин да се по- създава партньорство. Bolton at Home е, е уникален проект – защото ние, освен че предоставяме жилища, предоставяме и възможности да се е, работи по творчески проекти до 65 хиляди на година са участници. Bolton at Home създава и също така и един от е, възможностите да е, бъде спонсор на творчески прояви. 20 000 лири е, е бюджета ни на година, което плаща за хиляди билети за театър за нашите за ползвателите на нашите услуги. Също така се създава и възможност хора да е, от е, Манчестър да участват в е, тези прояви. Experts, very... Благодаря, благодаря на всички участници. Много интересно и продуктивно беше участието им и презентациите, отлични примери които оценяваме, че оценяваме също, също и факта, че вие споделяте вашите проблеми. Давам сега думата на докладчика, за да представи своя доклад по собствена инициатива и след това ще направим дискусия. Благодаря, госпожо председател. Позволете ми първо да благодаря на нашите гости, е, на експертите, които засегнаха различни аспекти и измерения на темата. Според вас, госпожо Кръстева, най-важно е да обърнем внимание на така, иновативните елементи в обществото, така че да, да потърсим начини за решаване на проблемите на маргинализираните общности. За госпожа Фернандес е важно е, естествено да се е, мисли най-вече за един по-общ е, подход, а не толкова за подход насочен към отделни по-малки цели. За госпожа Гифай продължителността на проектите, очевидно дългосрочните проекти са изключително важни, нещо, което ние много отдавна обсъждаме. А госпожа Онил Роган е, постави в центъра на вниманието много важния инструмент на културата, културните инструменти е, за приобщаване, за интеграция на е, маргинализираните общности в рамките на политиката на сближаване. Те са изключително важни. И така, благодаря на всички вас, благодаря и на докладчиците в Сянка. Конкретно с тях работихме по проекто доклада, който е на вашето внимание. Говорихме за това как бихме могли да решим проблемите на а, маргинализираните а, общности. А, всеки път сме посочвали че не хората всъщност в тези общности са проблемите, а най-вече структурното изключване. Госпожа Кръстева даде и примери и за атакувани ромски общности в определени места в България, атакувани от други групи в населението, тъй като е, има е, една определена е, антинагласа към ромските общности. Понякога нещата са свързани, така да се каже, с някакви традиционни отношения, понякога с расизъм. Така че би трябвало да обсъждаме много активно тези неща. Естествено, в рамките на гражданското общество е на лице една полезна експертиза във връзка с кохезионната политика ще трябва да потърсим по-добри структурни възможности за интегриране на тези общности. Няма да навлизам в подробности, но е, естествено през 2010 година ние чрез регламента на Европейския съюз в тази сфера се опитахме да подпомогнем интегрирането на тези общности. Виждаме, че трябва да се помисли естествено и за това как се прилага регламента и как се прилага и стратегията за ромите за да е, можем да е, внесем едни по- е, полезни и сериозни предложения. Въпросът за дефиницията на маргинализираната общност или маргинализираната група, дали става дума за хора с ромски происход, с е, миграционен происход, е, за е, хора с увреждания, физически, психически и така нататък. Как точно бихме могли да използваме кохезионната политика, за да се преварим с структурното изключване? Е, е, ще бъде полезно, естествено, да идентифицираме отделните е, групи и да ги дефинираме по-добре. Структурата на моят доклад всъщност следва, така да се каже, структурата на финансирането. Госпожа Фернандес също говори по тази тема. Как точно от планирането преминаваме към изпълнението, наблюдението, оценката, и как бихме могли целият този цикъл да включим по-добре в е, е, програмите за финансиране. Е, що се отнася до периода на планирането, смятам, че най-важно е да обърнем внимание върху програмите, оперативни програми, върху проектите за партньорство, Естествено ще се включат и съответните срокове. Основната цел ще бъде естествено мерки срещу структурното изключване. Ще помолим и комисията да играе една по-съществена роля в определянето и на сроковете, и на конкретните цели за следващия период е, на финансиране много важно е да е, засилим и възможностите на местните е, органи на самоуправление, които работят с тези общности. Понякога виждаме, че липсват не само пари, липсва може би и малко повече чувствителност и разбиране за спецификата на тези групи или общности. Хубаво би било е, да е, помислим и за това как да помогнем на служителите в е, общинските органи, органите на самоуправление, за да придобият тази чувствителност и тези специални умения. И на трето място интегрирания подход, който бе споменат многократно. Да, има различни възможности за финансиране, различни източници, не само Европейския социален фонд, но и инициативата за заетост, така че средства биха могли да се използват и по линия на инициативата за заетост. Освен това ние имаме и по отношение на е, младежката заетост, е, специални е, програми и инициативи, тъй като това е всъщност един основен акцент в рамките на програмите за градските райони. Дългосрочната стратегия очевидно ще бъде голямо предизвикателство, както и изпълнението какво посочваме в доклада, като особено важно това е укрепване на капацитета. Междувременно вече знаем със сигурност, че има недостиг на капацитет, включително и в рамките на партньорствата. Има така, липса на капацитет, за да могат да се е, реализират всички възможности, всички пътища за е, социално включване за общ... Това е и е, един от акцентите в доклада. Как точно е, да се търсят и да се е, обучават експертите и е, не трябва ли да се обърне внимание и на това, че в рамките на самите маргализирани общности бихме могли да подберем подходящи хора, които да обучим и те да бъдат бъдещите експерти също. Въпросът за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 е, не е, е, дават достатъчно ясна представа за това какви резултати са постигнати. Така че, когато се прави оценка на един проект, трябва да се насочи вниманието към това, покрити ли са възможно, потребностите, нуждите на хората, които живеят в един определен район, в една определена общност или група. Така че при оценката акцента трябва да пада повече върху качествените характеристики, а не толкова върху количествените, естествено. И те не могат да бъдат пренебрегнати. Разговаряли сме с комисаря Тай, Тайсен за начина по който ще се отпускат средствата от Европейския социален фонд. Е, комисарят е, знае, че там има някои е, проблеми, така че очакваме реакции от Европейската комисия. И още нещо бих искала да подчертая за да а, засилим тези общности, за да им помогнем. Трябва да им дадем възможност и за достъп до интернет. Трябва да се използват и модерни технологии, най-добри практики. Но по този начин хората ще могат да си помагат един на друг за преодоляване на трудностите, в които срещат. И така, госпожо председател, много се радвам, че имаме възможност да проведем тази дискусия по изключително важна тема, за това сме говорили много пъти. И много сърдечно каня всички след заседанието тук на един малък прием, който вие обявихте в началото, защото така и чрез лични контакти ще можем да се опознаем по-добре и да обменим мисли. Благодаря, е, госпожо Ренка. И така, е, сега можем да дадем думата вече и на е, докладчиците в Сянка, господин Яковчиц, след това господин Селари и продължаваме. Благодаря, госпожо председател. Аз също, от своя страна, бих искал да отправя поздравления е, към нашите основни изказали се. Те споделиха своите идеи, своя опит и всъщност е, обясниха как в някои общности Въпросите на ромското население се разглеждат. Имахме възможност да чуем информации за други е, маргинализирани общности. Ценни примери и според мен тази инициатива е също много добра. Искрено подкрепям предложения подход. Смятам, че трябва да продължим да работим по този въпрос. Искам да споделя и своя опит с надеждата да бъде полезен за нашите изка... Е, е, гости, но също и за нашия докладчик. Три са нещата, които искам да кажа. Първо, образование. Като говорим за образование, искам да подчертая едно – а нещо, което ми се струва много важно, а именно детски градини за ромски деца. Според мен това е, може да бъде много интересно, защото по този начин можем да подготвим децата много от рано е, да добият навика, да е, излязат от общността, да, да прекарват време не само в семейството, но и с учители. И според мен това е интересно и много важно, особено като имаме предвид, че тези деца след това ще продължат в училище. Някои може би няма да успеят, но ми се струва, че една голяма част от децата ще продължат образованията си. Аз съм от областта Истрия е, там има много ромски общности, които искрено се гордеят с своите високообразовани представители. Спомням си една такава среща с ромска група, която гордо ни представи своите абсолвенти и абитуриенти е, те, искрено се гордеят с ромите вишисти. Второ, медийното отразяване. В Истрия, например, ние имаме договор с радиостанции, една радиостанция, която подготвя специална програма с роми. Те представят своя опит, говорят за своето мнение, по основни въпроси. Това не е програма за ромите, просто е една трибуна на ромското население в рамките на обществото. Мисля, че е много важно представителите на ромската общност да имат право на глас в обществото. Това по помага да разбием някои от табутата, с които се сблъскваме ежедневно и които трябва да разгледаме откровенно. Така че медиите са наистина важен компонент. И третото, което искам да кажа е да се опитаме да помогнем на членове на ромската общност да работят в микропредприятия или да създадат такива те като цяло с, е, искрено желаят е, да участват в е, бизнес дейности в по-дребен мащаб, да речем дреб търговия на дребно или друг нещо от този сорт. Това им създава възможност да създадат собствен бизнес подпомагането на създаване на собствен бизнес сред ромите може да помогне много за демаргинализацията на общността, защото те биха проявили интерес. Е, е, те е, не винаги да имат желание да се включат в крупни компании. Поне така е в нашия край. И в заключение искам да кажа следното. Нашите, нашия доклад, че каза, че тя не държи много на изготвяне на списъци, определения и така нататък. Но искаме ли да се заемем с въпроса, трябва да тръгнем от там. Въвеждаме нови идеи, но трябва да се опитаме да видим как да разгледаме тези нови идеи кои са маргинализираните общности, да речем, иммигрантите, хората без дом, аз също участвах много активно в разглеждането на проблемите на бездомниците, но не съм убеден, че от настояща перспектива те трябва да бъдат включени в тази програма. Може би те трябва да имат собствена програма, посветена на техните проблеми. Така че ние трябва да помислим за това, що е то а, маргинализирани общности. Председател председателката. Извинявайте, може би е моя грешка, че не въведох регламент за изказване защото разполагаме с ограничено време за дискусиите. Е, не ви прекъснах, защото грешката бе, беше моя, но приканвам следващите изказващи се да се опитат да се поберат в минута, минута и половина. Господин Целер, е, е, много е малко минута и половина, госпожо председател, но ще се опитам на първо място благодаря на експертите за споделения опит за готовността да ни помогнат. А на госпожа Рентке благодаря за проекто доклада. Е, ние в предварителния разговор се разбрахме да разгледаме въпроса за маргинализираните групи като цяло, но насочим вниманието си основно към интеграцията на представители на ромската общност. Това ще бъде нашия акцент и да търсейки връзка с политиката на сближаване. За мен проблемът е винаги, че говорим за ромите, искаме да направим нещо за ромите. Но какво искат самите роми? и ние говорим за тях сякаш са хомогенна група, но не е така. Има 11 милиона роми в а, Европа. Те живеят в различни групи, много често в родове, в кланове, които са различни помежду си. И бита на тези хора през последните две поколения, говоря от собствени наблюдения, през последните две поколения настъпиха сериозни метаморфози. 50-те до 70-те години имаше много а, катунари, които водеха номадски живот. В началото на 70, в края на 70-те, 80-те години започна принудителна асимилация, като се тръгна от Словакия, Румъния, България започнаха асимилация, като бе направен опит хората, които до този момент са пътували да водят уседнат, уседнал живот, но това не означаваше интеграция. Те остават изтласкани на ръба на обществото, затова са и маргинализирани групи. Хора, които са част от нашето общество, но са изтласкани в, по периферията му. И то и този проблем продължава да ни занимава и днес. Вече чухме, че има европейска, е, европейски планове за действие за, за ромите от различните структурни фондове са сериозни средства с цел да се постигне интеграция по възможност в страните или регионите, където ромите живеят. Но ако това не върви ръка за ръка с политическа воля, която да се претвори в дела, е, парите и готовността няма да доведат до нищо. Така че, мисля, това е първия важен момент политическа воля, ясно заявена политическа воля, която да се претвори в практиката. И второ, как ще стигнем до ромските общности. Там има шефове на кланове, които са милионери, но членовете на техния род е, живеят в бедност по тяхно давление. Това също не бива да се забравя като факт. За мен е особено важно как ще разгледаме положението на жената в ромското общество, което е доста по-низко в тези общности. Как може да издигнем това положение до европейските стандарти? И разбира се, да попитаме ромите, желаете ли да бъдете асимилирани или искате да водите до сегашния си традиционен живот? да бъдете част от обществото, а това означава да им дадем равни шансове с другите членове на обществото. За, с радост чух тук, че се говори за достъп до образование, достъп до трудовия пазар и ако не обединим тези усилия, първо диалога с ромското население и определящите фактори в него. Да, трябва да чуем какво искате от една страна. От друга страна, трябва да променим нашата нагласа. Тези хора са част от нашето общество и трябва да участват в него. Не постигнем ли това, и най-сериозните суми от средства от Кохезионния фонд няма да помогнат. Мисля, че двата аспекта трябва да вървят ръка за ръка и отговорните фактори също трябва да бъдат накарани да поемат своята отговорност. Председателката благодаря. Госпожа Дамато, докладчик в Сянка. Благодаря, госпожо председател. Ще бъда много кратка. Благодаря на нашите гости. Благодаря и на докладчика. Искам да отправя следния въпрос към госпожа докладчика. Говорите за партньорство. Тук стана дума за целите на програмата, но някакси ми липсва стратегическото планиране за по-добро освояване на средствата. И може би бихме могли просто да стартираме най-обикновени проекти за образование. Съществува ли, например, има ли, има ли наистина проекти а, за децата, които да общуват с представители на тези маргинализирани групи, бездомници, роми и така нататък, за да разберат децата, че има и такива хора а, и то хора, които са съвсем нормални хора, като нас. Може би трябва да помислим за договореностите относно е, структурираното партньорство и да помислим за образование в нашите училища. Благодаря. Сега давам думата на госпожа Андерсен. Благодаря. Благодаря на всички оратори за направените изказвания. Нямаме време за, време за по-задълбочена дискусия, но се надявам да получим техните презентации. Благодаря и на госпожа докладчика за положената по свършената работа. Съгласна съм, че трябва да видим какви са групи, нуждите на маргинализираните групи, но като ви слушах, е, важна роля трябва да играе финансирането за кохезионна политика и социално и социална интеграция а, е, и в так, това е въпрос за правителствата, които трябва да обърнат внимание на маргинализираните общности и трябва да помислим за съответно финансиране с отражение върху маргинализираните групи. И съм много щастлива да чуя, че се говори за изпълнение принципите на програмите и и ми стана много приятно да чуя, че сумите, за които се говори, не трябва да бъдат насочени само към маргинализираните групи, да не се ограничаваме в тази сфера на дейност, а че трябва да удовлетворим критериите за интеграция но те много често остават само на хартия като имаме да речем 20% от средствата за, от Европейския фонд за стабилност. Но е, аз мога да кажа е, от собствения си опит Северна Ирландия, че тези средства се използват за запълване на дупки в бюджета и когато стане необходимо е, да се финансират по-големи организации, става дума за много тясно сътрудничество с ромските общности и с хората с увреждане обсъждания и така нататък. Може би в този случай поради бюджетните ограничения се урязват и тяхните средства. Така че това ме кара да приветствам още веднъж споменатото в бюджета в доклада по този въпрос. Е, няма да повтарям вече казаното относно определенията, защото ако е, сметнем, че маргинализираните групи могат да попаднат под е, по-широко определение, но има такива общности, като да речем хората с увреждания, които трябва да бъдат обект на особено внимание. Но не, друг е въпрос за, за ромите, но в северо-западна Ирландия имаме такива общности. Приветствам и други моменти, свързани в, с доклада, но трябва да помислим за хората в пограничните райони, които често попадат в периферията именно поради географското положение. Понякога изолираните райони са по, ще по-маргинализирани, така че да не ги забравяме и тях. Ще завърша с поздравления към докладчика за свършената работа, както и към колегите докладчици в Сянка с удоволствие ще говорим от тук насетни и с тях. Сега госпожа Уорд. Благодаря. Искам да благодаря на експертите, които бяха тук, за да говорят с нас. Сближаването е изключително важно за нас като общност, европейска общност как да останем сближени едни към други в тези трудни времена, когато и не се е, регистрират големи успехи по политиката за економии. Сега чухме много добри примери за добри практики на място и много силни послания е, за това, че нещата могат да бъдат е, е, успешни и е, се надяваме, че ще могат е, да се разпространят тези добри практики. Това е много важно. Като докладчик в сянка също имам проблем за това как да дефинираме кой, кой определя критериите, кой определя дефинициите. Това е сериозен проблем. И съм съгласна с много от е, коментираното тук. Ние в е, хода на работата по доклада ще продължим да обсъждаме тези теми. И ако мога сега да се върна към една от тезите на първата ни ораторка, именно, че политиците е, се възползват от уязвимостта като цяло. В момента е, явлението другост се засилва. Ксенофобията, расизма, всякакъв вид насаждане на омраза и липса на сближеност в нашето общество стават все по-ясни и все по-тревожни за нас като общност. Е, тези неща се отчитат и от медиите. Много се радвам, че тук един от колегите повдигна въпроса за медиите. И е, ромите е, естествено са едни от най-страдащите от подобна ксенофобия в много интензивна форма. Затова е интересно да е, чуем и от техния опит, как, е, много важно е именно идеята, е, да разгледаме как е, съответни политики могат да се използват е, в най-добър, по най-добър начин и за други марганизирани общности. Много се радвам, че се повдигна и въпроса за това колко е важно образованието. Това е от ключово значение, включително и не формалното образование, образованието за цял живот, това, което човек учи в семейството. Това са изключително важни неща и те трябва да намират своите корени в, общ, в общността, която е най-важна за индивида. Той трябва да се чувства част от е, тези усилия. И именно е, Болтън Театър асоциацията ни показва как са дали възможност на самата общност да се обърне към проблемите си и да ги сподели, да работи с други общности дългосрочно. По този начин също може да се създава и много по-положителен общностен дух. И ако мога да кажа още нещо за ромите и предприемаческия дух, което се спомена тук и за така наречената кръгова економика. Бедните общества и бедните хора като правило не разхищават, защото нямат много. И това го наблюдаваме в развиващия се свят. И сега е, започваме да говорим за така наречената кръгова економика, и бих казала, че много общности, Рома по-специално, разбират идеята за кръгова економика много по-добре, отколкото ние я разбираме. Така че, е, примерно, за мобилизиране на младите, това би било една тема, едно послание, като една реално позитивно действие, което може да излиза от тях. Те много често имат какво да ни научат председателката. Благодаря. Приключихме с изказванията на докладчиците в Сянка. Още седмина са се записали за изказвания. И ако искаме да чуем малко от комисията и от докладчика, мога да ви дам само по една минута за изказване. Господин Ван Нистелрой има думата първи. Заповядайте. Една минута. Една минута за вас, господин Ван Нистелра. Два въпроса. Първо, за доклада. Социалната комисия, комисията по социални въпроси към нашия доклад ще има ли становище? Това според мен е важно. Защото нашата дейност има отношение към тяхната. Второ, може ли да кажете малко повече за освояването на парите? Така, чувството е, че е, има много повече пари, отколкото страните членки са освоили. Може ли да ни дадете сведения за това? Говорихте за партньорски споразумения в 12 точка. Казвате, че те се приемат без коментари. Може би да посочите малко по-конкретни е, примери, за да има и конкретни е, обвинения, така да се каже. Благодаря. Господин Вон, една минута, моля. Благодаря. Искам да коментирам е, презентацията на Лиса от Болтън. Благодаря и на останалите. Аз е, работих в община, е, много неща, които Лиса каза, са ми много познати. Възможността да се дава възможност на самата общност да си търси сама решение е много по-добре. Та, няколко неща има, които непрекъснато си спомням, когато говоря. Първо, много е трудно да се ангажира общността, защото тя не винаги иска да бъде ангажирана. И затова изграждане на капацитета е основен елемент, но не е достатъчно понякога. Защото дори част от общността да се ангажира, Въпросът е как стигаме до по-широката общност. Това е най-трудното. И когато се формулират проекти, е, трябва да се има и наблюдение, да се види и какви са резултатите, да се споделят и най-добрите практики, за да могат и други да ги прилагат. Много, много още теми има да се го е, обсъдят по този въпрос. Господин Бобович. Благодаря. Тази тема е тясно свързана с политиката на образование и заетост. Същото е положението и с заетостта. В Словения имаме сериозни проблеми с ромите. Те не са конкурентоспособни и трудно получават достъп до трудовия пазар. Освен това се оказва, че те в много случаи отказват да поемат определени дейности, защото получават по-низко възнаграждение, отколкото са социалните помощи, които им се предоставят. Така че в бъдеще е важно да при... е хубаво да припомним, че правата вървят ръка за ръка и са задължения. Още нещо. Дискриминация тя се проявява и в е, инфраструк... фондовете за инфраструктура инфраструктурата, за образованието и така нататък. Важно е да започнем дец... с образованието на децата от най-ранна възраст, за да не загубим цяло едно поколение. Като говорим за комбинация между европейски и национални средства, виждаме колко важно е да имаме приемственост. Не може една година да има пари, след това следващата да няма пари. Така че имаме средства за 7 години и трябва да насочим усилията, която и трябва да работим. Сега господин Едерич, една минута. Благодаря. Тук е идеално отражение е, в тази зала на, това, на проблемите, които говорим. Е, примерно хора, които се възползват от доброжелателството на е, председателката и говорят твърде дълго и други, които си позволят това и след това е, се създава чувство на неприязан сред, в председателката. И същото се случва и на място. Създаването на отрицателни отношения по различни начини. Има хора от етнически общности, които работят, плащат си данъците, интегрират се в обществото, но към тях има непренаязъм и други, които са, представят за нещастни, получават по помощи, трябва да престанем с това да класифицираме хората като жертви, да се дава равни възможности на всички. Нека да поясня, казва председателката, че давам повече време на докладчиците в сянка. Затова е малко времето за останалите. Заповядайте, следващия оратор. Два практически е, въпроса имам и ще се опитам да се впиша във времето. Първо, благодаря на госпожа Рентке, е, докладчикът, благодаря за толкова балансирания подход. Напълно съм съгласен с основите, основните тези на вашия доклад. Финансирането по член 92 е изключително важно за такива проекти проекти, за каквито представиха и нашите експерти. И именно по силата на този член за приоритет приоритетни действия се отделят 10% от социал... средствата по социалния фонд, които могат да се използват съвместно с фонда за регионално развитие. Много важни са тези средства. И Искам да призова за това да търсим една смяна в подхода. Не може да е, няма отчетност за средствата по е, споразумерията за партньорство. Трябва да има е, възможност да има отчетност, да има и бонуси, така да се каже. Да, те, да, тоест, системата да е положителна за стимулиране на подобни партньорства. Следващият оратор. Бих искала да съжаля за това, че да се извиня за това, че закъснях трябваше да участвам в едно заседание и затова закъснях. Четири са компромисните изменения, които подготвяме и по темата и мисля, че Чешката република е, е една от страните, които е, е засегната от явленията. 200 гета са създадени в Чешката република. <clears throat> Хората са изолирани и в тези гета и това е резултата от една погрешна политика. <clears throat> Ние би трябвало да използваме всички възможности, за да се преборим с изолацията. Бях кмет на една малка община и имам опит с създаването на един общностен дух на живот в общината, който да включва и така наречените маргинализирани общности. Проблемът е огромен в Чешката република. Дори е, и е, съдът се занимава с редица случаи. Благодаря, госпожо председател. Искам да изкажа благодарност към колегите. Европенис клаусимас, за да благодаря на колегите, че поставиха този въпрос на европейско ниво. Това е изключително важен въпрос, въпрос, който се сблъскваме ежедневно. Мисля, че всяка страна трябва да вземе своите конкретни решения. Така че е добре да обменим добри практики, е, бидейки кмет. Аз също, както колегата, съм сблъскал с тези въпроси. Е, колежката от Берлин Нойкълн сподели своя опит. Така че е важно да търсим общностен подход и решение и да подготвим хора, които да работят с тези общности е, като представители на местните органи, на самоуправление, министерствата, включително Включително а, има хора, които искат да помогнат, но правилата не им помагат. Така че трябва да дадем възможност на местните органи за самоуправление да вземат конкретни решения. Например, лица без документи, лица, които са загубили документите или хора без доходи местните органи за самоуправление трябва да са оправомощени да вземат решение и това е важно послание за подобряване на нашата политика. Председателката давам думата на представителите на Европейската комисия от Генерална дирекция заетост и Генерална дирекция регионално развитие. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Ще се опитам да бъда колкото е възможно по-кратък. Много добре сте подбрали времето за тази дискусия и за представяне на проекто доклада. Комисията смята, че темата е изключително важна и същевременно нещата са свързани с подготвителния период за финансирането 2014-2020. Много ценен опит бе изложен тук, много информация получихме. Ще се опитаме да имаме предвид вашите забележки и да свържем полит, етическата рамка, която бе разработена още през 2010 година с начина по който ще се отписка финансирането. Естествено, нещата трябва да бъдат съгласувани и с Генерална дирекция правосъдие. Интегрирания подход, това е подход, който ние е, прилагаме, не само подкрепяме е, и е, в нашата работа, и в работата на държавите членки. И освен това, в регламента знаете, че има едни условия, свързани с предварителния подход, подход с предварителния период. Ще се възползваме от този механизъм, за да свържем нещата, особено по отношение на ромите и с достъпа до образование, достъпа до е, здравно осигуряване, болнични грижи и така нататък. Е, през 2014 година е, една голяма част от нещата бяха вече предвидени и включени в програмите. За тях е, говорихме тук. Така че в различните държави естествено е, се използват различни форми и раз... комбинирани е, подходи. Е, в рамките на тези програми наблюдаваме ги много внимателно, за да променяме нещата, доколкото е възможно в стъпка. Да, истинското включване е основната цел. Имаме експертна група във връзка с е, средствата по е, ЕСФ е, тук в Брюксел и се отделя специално внимание в рамките на работната група на сегрегацията на ромските общности, на тяхното изключване и необходимостта от преодоляване на този проблем. Няколко думи за доклада. Точка трета. Предоставяне на информация за възможностите за финансиране за новия период. Естествено се предлага информация, след това започва изпълнението трябва все пак да разграничаваме между целевите мерки и общите мерки. Е, е, защото, когато говорим за общи мерки, там включваме и образование, но не говорим за специфични маргинализирани групи, а изобщо. Така че, е, когато говорим за вече маргинализираните общности, за покриване на техните потребности и достъпа до здравеопазване, там нещата не са е, точно разграничение, но когато говорим вече за специфичните мерки, така, е, целевите мерки, включваме естествено и настаняване и социални домове за маргинализираните е, групи и така нататък. Нещата са сложни, тъй като е много трудно понякога да ги разграничим абсолютно. Много от е, е, изказванията тази сутрин всъщност е, показват, че има на какво да се научим от опита до този момент и бихме могли да мислим за един по-рационален подход във връзка с партньорските споразумения и връзката с препоръките в рамките на европейския семестър. Трябва да обърнем внимание естествено и на този момент. Става дума за а, общи а, препоръки и за а, препоръки, които са специфични а, за страните. Ние ще трябва естествено да проследим а, изпълнението на тези препоръки и а, да ги свързим с изпълнението и в държавите членки. Това е нещо, което при всички положения се опитваме да осъществим именно тази тясна връзка с е, е специфичните е, за страните препоръки по европейския семестър. Ще имаме предвид естествено и казаното тук за е, достъпа до образование е, и здравеопазване финансирането. Идентифицираме проблемите, търсим най-подходящия практически подход, който ще даде възможност за достъп до програмите и за укрепване на капацитета, на включване на гражданското общество и така нататък и така нататък. Работим много съвестно по тези проблеми. Струва ми се, че в обобщение можем да кажем, че сме е, е, съгласни с е, докладчика и също времено, е, когато става дума за бездомни, е, за е, мигранти, е, ще трябва да се върнем е, е, отново на оперативните програми и да ги разгледаме вече в рамките на е, политиката на сближаване и на. Е, общинските програми, е, на програмите за е, работа по е, съвместно с органите на самоуправление. Има и съобщение на комисията в това отношение. Именно предвиждат се различни форми за финансиране на програмите за мигранти на 17 юни всъщност беше прият последния документ на комисията в връзка с периода 2014-2020, така че там ще намерите и много полезна практическа информация. Благодаря. Да, господин Каран, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Малко ще допълня казаното от моя колега и ще насоча вниманието ви към въпросите свързани с ЕСФ. Укрепване на капацитета бе подчертан но от докладчика, както и от експертите, в рамките на ЕСФ има правила, за, които дават възможност за насърчаване на социални партньори, на неправителствени организации е, и е, в рамките на тези програми се е, отпускат и средства от ЕСФ, най-вече за регионите в преход. Това е всъщност във връзка с темата, която обсъждаме днес. Що се отнася до индикаторите, за които говори и докладчика, Мога да кажа, че в регламента за Европейския социален фонд ние имаме е, различни индикатори, но е, акцента пада върху дългосрочните индикатори и а, е, а, то именно в, в връзка с определени общности и групи, като да кажем рамските. А, Що се отнася до целевата група на ромите, ние ще е, е, е, помислим и за разработването на специфични индикатори за програмите, които се финансират по линия на фонда. Така че можете да бъдете сигурни, че сме обърнали внимание на този проблем. Е, комисията е, също насърчава държавите членки е, в които има е, голямо ромско население. да насърчават е, социално-економическото включване на членовете на ромската общност, като държавите членки са наясно, че могат да използват и средствата по линия на фонда. А сега ще дам думата на нашия докладчик, е, госпожа Рентке, за съвсем, съвсем кратко време, тъй като следващият ни гост вече е тук. И така, госпожа Рентке ще бъда наистина много кратка. Благодаря много за е, участието в този дебат на всички, които е, говориха, на всички, които проследиха дебата резултатът от тази дискусия ще бъде много полезен и важен. Нека да се спра на въпроса, поставен от господин Якович, за видимостта на всичко това, което ние предприемаме в тази област. Да, докладът при всички положения ще бъде публикуван. Трябва да се говори и с ромите, не само за ромите за съжаление не можем да дадем думата на представителя Лагренч от Германия, който участва много активно в разработването на нашия доклад. Имаме и други представители от гражданското общество, които ни помогнаха също с ценни идеи, така че имайте предвид, че това са представители именно на общностите на ромите и синците. Господин Матио, мисля, че поставихте много важен въпрос. За... Казахте, че се нуждаем не само от образователни програми за хората от ромските общности, но и обучения по темата е, за хора от е, другите е, групи в съответните общини, за да придобият те именно тази по-голяма чувствителност и повече разбиране за проблемите на така наречените маргинализирани общности. Ценна идея. Политиката на економия естествено се отразява неблагоприятно на е, всички е, мерки в това отношение е, бе предложено тук да се използват най-добрите практики от самата ромска общност за това как да се научим на някои неща, които може би биха били полезни именно за преодоляване на изключването така че е, аз ще помисля за включването на тези идеи. Господин Фан Нистел Рой, ако искате от мен е, да е, посоча конкретни примери, в които или конкретни държави, в които нещата не стават така, както трябва. Да, ще спомена моята собствена страна, Германия. Там все още не се работи истински по реализацията на стратегията за ромите. Едва сега се започва в някои от общините, но естествено преди около две години започна един процес на преосмисляне в това отношение да, аз съм съгласна с вас, че трябва да се дават не само положителни примери, но и негативните, отрицателните примери. Ето давам ви пример с Германия. Съществуват все още проблеми в някои региони, в някои държави членки, наистина. Нека да, да видим различните е, схеми за финансиране как действат и трябва да видим двете страни на медала. От една страна създаване, укрепване на капацитет и квалифицирани служители в органите на самоуправление по места. Естествено и двете неща са много важни и трябва да им се обърне внимание ще има становище на Комисията по заедостта. Естествено, там ориентацията е най-вече пазара на труда, но се обръща особено внимание и на хората с увреждания, както и на другите групи, за които говорим. И така, е, обръщам се към комисията накрая. Е, член трети. Е, хубаво би било естествено да получим коментара и обясненията на комисията. Изпратили сме ви писмено запитване след промените в регламента през 2010 година, всъщност въпроса с плащанията и изразходването на средствата стои на дневен ред. Хубаво би било, естествено, да получим ние информацията, с която разполага комисията. Благодаря ви. Благодаря. Това бяха последните заключителни думи в рамките на нашето изслушване за днес преди обяд. И сега преминаваме към следващата точка е, от дневния ред. Е, радвам се да ви е, информирам, че господин Джовани Кеслер вече е тук. Очакваме го всеки момент да влезе в залата. Нека да ви напомня, че кохезионната политика всъщност от така да се каже, отговаря за около една трета от е, общия бюджет на Европейския съюз и естествено е, е изключително важно тези средства, които са средства на, е, на купациите и средства за гражданите на Европейския съюз да се изразходват разумно, да се изразходват за постигане на важни цели и е, на фона на тази кратка информация в началото ще кажа, че е много важно естествено да се следи колко добросъвестно се използват тези средства и дали няма наредности. Господин Кеслер. Е, започнах с някои е, мисли за това колко важно е да се използват средствата на дънакоплаците по подходящ начин Службата Олав е, е, публикува вече доклада си е, за изминалата година и по искане на много от колегите аз поканих господин Кеслер за обмен на мнение с нас по дейността на Олав във връзка с кохезионната политика. И сега ще дам думата на господин Кеслер за около 15 минути, а после колегите ще имат възможност да задават въпроси и да правят коментари. Благодаря, благодаря за поканата да ви представя като начало нашата работа и да спра вниманието на въпроса, който е в, вашите, в обсега на вашите интереси, именно злоупотребите с структурните фондове. Нашия годишен доклад излезе преди няколко седмици. Вчера го представихме на Комисията по контрол на бюджета и се радвам, че сега ще имаме възможност и с вас да споделим някои мнения, което мисля, че е за пръв път, за съжаление за пръв път, но се надявам, че от тук нататък това ще е началото на добра и щастлива традиция. За нас това ще е от полза, определено. Първо, първия слайд, ако обичате, някои общи бележки на базата на, разследва... на опита ни от разследвания от последната година или няколко години. Това, което наблюдаваме, е, има и съответните данни. Европейските граждани, особено по отношение на структурните фондове, стават все по-информирани, е, и имат все повече очаквания правоприлагащите власти да предприемат съответни действия и национално, и на европейско ниво. Все повече и информираността за измами и корупция, свързана с тези фондове. Вие може би знаете по-добре и от мене като евродепутати как се развиват тези процеси във вашите избирателни райони ние също забелязваме тези тенденции, защото и до нас стигат все по-голям брой обвинения от гражданите за измами и корупция, свързана с сред... Е, фондовете. А също така е, го знаем, защото е, и граждани, и депутати се обръщат към нас и ни молят да предприемем съответни действия, защото според тях националните им власти нямат достатъчно желание или нямат достатъчен капацитет да действат. Разбира се, нашите възможности са ограничени, но във всички случаи усещаме натиска и е, високата осведоменост е, на общественото мнение. Чувстваме и отговорността, и натиск. Усещаме, чувстваме е, засилващите се тенденции подобни е, измами и корупция да се развиват и на, в, в транснационален аспект. Най, най-простите измами с фактури, да речем надписване на фактурите, за да се получат повече средства, много често има и транснационално естество – за, примерно, става дума за действия на повече от една компания, на повече от един економически оператор. Да не говорим за по-сложните схеми на корупция и измама, в които са включени много страни. Така че тези проблеми попадат под правомощията на много законови системи. А, и ако една измама е открита в Австрия или в Италия, тя при нас се завежда като е, случай от Австрия или Италия, но може би основният предприемач е всъщност германски и измамата е извършена в Кипър или Дания. Та, този вид измами и корупция се третират главно с национални средства, инструменти и разследващи органи. Само ОЛАФ има европейски правомощия, което безспорно помага. А посланието ми е, че има нужда на европейско ниво да се работи по този проблем и то по-интензивно предложението за Европейска прокуратура цели именно това. Ето тук се представя дейността на Олаф по разследвания. Най-долната част от колоните, синята част, това е една последна, е, постоянна тенденция на получаване на жалби или обвинения. 2010 е, са около една хиляди, около 1000, е, а сега са над 1000. 2014 са над 1400, а тази година вече ще минат 1500. Тоест тенденцията да се увеличавате постоянно. Също така Виждате, че в последните три години сме увеличили с 80% броя на откритите разследвания и броя на приключените а, разследвания. А, също така и броя на е, публикуваните е, препоръки. След като се приключи определено разследване, ние излизаме с препоръки, било то съдебни, е, дисциплинарни или економически. Около 400 е, такива издадохме миналата година, рекорден брой. Като това покри в максимална степен нашия капацитет за започване, приключване на разследване и е, формулиране на публикации. Виждате, че е, е, ние в момента сме в състав такъв, какъвто бяхме и преди 5 години и вършиме двойно повече работа. Тук може би ще ви е интересно. Виждате разбивка на постъпващата информация от частни и публични източници. 1400 жалби или сигнали, които получихме. 550, 549 са за структурните фондове. Тоест повече от една трета, включително социалния фонд. Мисля, че е много значителна тази цифра и подкрепя това, което казах в началото. Ще трябва да бързичко да вървя. Сега ето една информация, която може би е интересна за вас. Надявам се, че ще имате в писмен вид. Тази информация се съдържа в доклада, но някои, някои от слайдовете са приготвени изцяло за вас. Ако ги нямате, ще ви ги раздадем. Ето, тук е, тази информация нямате. Тук е, е, е да, разбивка, направена специално за вас. Сигурно ще имате нужда да я разгледате. Да, казва председателката, ще предоставим на всички депутати. Тук има разбивка за информацията, която, сигналите, които се получават. Отново 449 сигнала, които сме получили по структурните фондове за сигнали за нарушение, разбивка за всяка отделна страна и дали е, идва от публичните власти или от е, граждани от частни източници, не, не даваме след, е, послед, не, не действаме по анонимни скандали. И както виждате от правоприлагащите органи имаме много малко информация, но огромен брой е, сигнали от гражданите, което за мен е, означава, че в съответната страна членка има проблеми. Значи, когато от една страна членка има много сигнали от публичния сектор, това означава, че има добро желание от страна на съответната държава да се справя с проблема с измамите и корупцията, но в края на кращата вие сте тези, които можете да интерпретирате тази информация. Ще я получите. Седмият слайд е разбивка на текущите разследвания в ОЛАВ. В момента те са почти 500. Поне тази цифра е валидна за края на миналата година, края на декември. Голяма част от тях, около една трета от е, текущите разследвания са за нарушения и корупция по структурните фондове, където се включва и социалния фонд. На следващия слайд имате разбивка по страни членки. Тук също не смятам, че имате тази информация в доклада. Тук е, информацията е само за структурните фондове и я приготвихме за вашето заседание. Тук ви дава а, точните цифри на разследвания за използване на а, структурни фондове през 2014 разбивка по страни членки. Какво сме направили а, по разбивката е по националност, т.е. По, по страна където са се управлявали средствата. Отново, Белгия, например, едно разследване е приключено, което означава, че може би е, компанията, която се разследва, може да е била българска или португалска, или е част от е, това разследване да покрива а, няколко страни членки, но са отчетени като а, разследване за Белгия, защото там са били, а, там се осъществявало административното управление на средствата. Виждате тук препоръки за възстановяване на средства за структурните фондове само Миналата година сме препоръчали да се възстановят 900 милиона. Това е рекорд за цялата дейност на ОЛАФ и от тези 900, 476, значи повече от половината, са по структурните фондове. Това е сумата, която е препоръчена да бъде възвърната от страните членки. Това е, е рекорд е, за миналата година. Тази цифра, разбира се, варира в е, годините и за момента нямаме очертани тенденции. Разбира се, в момента правим повече разследвания, излизаме с повече препоръки, което означава, че препоръките за връщане на средства ще бъдат по-големи но едно разследване може да е за 200 хиляди, а друга може да е за 20 милиона или 200 милиона, така че става дума понякога за много сериозни суми, да не кажа рекордни суми, които искаме да бъдат възстановени. Следващия слайд. Това са сумите реално е, възстановени или върнати от финансовите власти. Това, се случ... това възстановяване се извършва от финансовите власти и понякога отнема години. Не е толкова просто. Години минават понякога се възстановяват средствата на вноски, понякога започва възстановяването след края на финансовия период, да речем след 5 години и така нататък. Това е последният слайд. Малко ми изтича времето. Това е също слайд приготвен за вас. Тук, може би заглавието не е достатъчно ясно. Нека да ви го разясня. Тук се представят по години нарушенията и измамите, докладвани от страните членки и открити от страните членки, нарушения и измами, страните членки са задължени да ги докладват на нас, сравнени с сумите, които Олаф, по които Олаф е дал финансови предписания или препоръки. Виждате 475 за 2014. Значи синята колона е колко страната членка със съответната дума е отчела като нередности открити от тях – и е, дясната колона е сумата препоръчена за възстановяване от нас. 45 е, следователи имаме, които работят с структурните фондове и е, земеделските фондове. 45 души през 2002 е, е, година бяха възстановени 2,5% от нередностите, декларирани от страните членки 2012-2013. 8% от средствата възстанов... е препоръчено да се възстановят, а през 2014 25%. Тоест, от гледна точка на това колко е стойността на нашата работа върши много. Някои страни членки не са много доволни, но ви даваме е, така представа е, какво е въздействието на нашата работа и как ние си взаимодействаме с страните членки. Надявам се, че поне е, по, на повърхността ви представих нашата дейност и ви предоставих е, малко данни, за да е, можете да се възползвате от тях в дискусията си. Председателката, благодаря. Благодаря и за това, че сте подготвили специална информация за нашата комисия. Ще я предоставим на нашите депутати. А сега давам думата на членовете на парламентарната комисия, за да се изкажат. Започвам с господин Ван Нистелрой. Благодаря, благодаря. Наистина чудесен доклад ни представяте. Имам въпроси относно структурните фондове, разбира се, е, този раздел от доклада ви, пък и някои други по-общи въпроси, които ще обсъдим защото в Комисията за бюджетен контрол, където сте редовен гост, се говори много за това. Сега, един общ въпрос. Виждам, че информацията, която ни подавате, е доста обща по характер и като гледам, има три държави Гърция, Унгария и Испания, които така са ядрото на проблема което е много важно. Искам да бих искал да видя разбивката в е, редовния ви доклад. Информация за Олаф, но по-малко информация за разпределението по страни. Това е важно. В бъдеще бихте могли да помислите, да посочите по-конкретна информация за държавите членки не това може да бъде по към Европейската комисия за такава разбивка, иначе няма да знаем какво се крие за цифрите, които ни показвате. И още нещо веднъж давате е, е, определена информация. Колко стара е тази информация? дали тези, тази информация се отнася за 2002-2013 година. Е, това е, така по-стари досиета ли са, е, за коя кои години са. Нека да видим разпределението по години. Така че да мога да кажа, добре, има промени, ние е, променяме своите разпоредби и в регламентите за контрол и ние в нашата комисия сме направили много промени и искам да зная дали тази информация е от настоящия период, минал период или още по-минал период, по години. Иначе ще кажа, че имам известен опит. Получавам от информация от други страни и съм се обръщал към, към Олаф и казвам, вижте, тук има проблем, но не винаги съм бил обект на сериозно внимание. Е, и като член на парламента е, вие можете да поискате да започне процедура. Как ще постъпите вие, е, това е ваше решение. Но мисля, че този подход за нас като членове на парламента е сега господин е, Вон от името на социалистите и демократите. Аз съм заместник председател на Комисията по бюджетен контрол и вчера посрещнахме господин Кеслер със своя годишен, с неговия годишен доклад. Мнозина от нас бяха удовлетворени да чуем подобрение на показателите. От господин Кесър имаше и много въпроси. Е, едно нещо искам да кажа. Е, има разлика между различните видове е, измами. От една страна имаме, разбира се, задачи за Сметната палата, е, но общо взето дялът на случаите на измами в евройския бюджет е под 2%. Това не означава, че не, не бива да предприемаме действия на последна... Всичко, което чуваме в Комисията за бюджетен контрол от господин Кеслер е много важен. Но тук е интересно да се проследят разликите между държави държавите членки във връзка с подадени сигнали, разгледани случаи, приключени разследвания. Всичките различни цифри са много различни, защото е, има да речем много подадени сигнали, но няма толкова приключени разследвания. Е, и затова искам да попитам, какво мислите, господин Кеслер, каква е причината за това? Дали защото всяка държава членка има различна а, система за докладване на измами, за разследване на измами или някаква друга причина. Какво можем да направим по този въпрос, така че да имаме по конститентни данни за Европейския съюз? И второ, а, събирането на е, дължимите вземания. Вие говорите за определен брой е, милиони за структурния фонд. Е, следите ли какво се прави, като да кажем, трябва да се върнат 4 милиарда и 200 милиона, каква част от тях се възстановяват и така нататък. И за на трето място за персонала. Вие се нуждаят от подходящ персонал за проследяване на структурните фондове. Изненадан съм, че работите с толкова малко хора. Имате ли съкръщения. Попадате ли под това изискване за съкръщение 5% и как се отразява това? Сега госпожа Вана. Благодаря, господин е, Кеслер. Е, имам два въпроса. Първо, споменахте, че половината от е, сумите препоръчани за връщане, връщане и са от структурните фондове. Това е наистина много сериозни цифри но само 22 милиона евро от тях са възстановени от съответните органи. Много нисък процент. Как обяснявате е, това? Това е първия ми въпрос. И второ, простичък въпрос. Каква е практическото проследяване на тези дейности. Вие давате много препоръки на държавите членки на местните органи, е, изпълняват ли ги и ако не, какво следва. Молим, посочете конкретен пример за разследване за злоупотреба с средства от структурните фондове и последствията от това. Госпожа Дамато има думата за въпрос. Благодаря, господин председателю. Аз искам да благодаря на господин Кеслер за информацията и доклада. Структурните фондове, разбира се, са финансов принос към държавите членки и в тази област можем да очакваме много работа за ОЛАФ, но много сигнали не означава повече измами. Разбира се, тук се полагат по-големи усилия, а пък и гражданите следят внимателно какво става какво става с различните разследвания за бед? Има ли случай на действително организирана престъпна дейност? какво може да направи Европа по този въпрос? Европейската прокуратура или Европейския парламент да създадем нарочна комисия, работна група. Аз лично работя в е, екологичната област и ми прави впечатление, че има едни особености, едно отрицателно използване на европейските фондове от организирани престъпни групи. Е, е, те прибират парите, а не решават екологичните проблеми на е, гражданите. Следващ оратор. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря от дадените, за дадените разяснения може би трябва по-внимателно да разгледаме текста, но имам въпрос и коментар по, във връзка с цитираните тук цифри. Оставам с впечатлението, че нещата до, така се развиват малко произволно, но като цяло върнатите средства след 2014 година нарастват и при екстраполация можем да изведем една възходяща тенденция въпреки годишните колебания. Това е се дължи на факта, че не винаги едно разследване може да приключи в дадената година. Прехвърлят се от година в година, така че възстановяването на сумите не попада в същата година. Но да оставим на страна е, промен, разликите в цифрите. Искам да попитам за вашето впечатление. Каква е тенденцията за нарастване на сумите за възстановяване? Това се дължи на по-добра работа на ОЛАФ, по-тясно сътрудничество с държавите членки или се дължи на факта, че просто средствата се използват по-неправилно и предвид кризата има повече измами или нещата не са свързани. В е, Испания имахме един много крупен случай, който може би промени картината, но бих искала да зная има ли повод за притеснение или можем по-скоро да бъдем удовлетворени, защото в общи линии основните цели са постигнати. Господин Ночак, благодаря, госпожо председател, благодаря и на, е, е, на изказалите се подобно на колегата Вана и аз искам да знам за как стои въпроса с връщането на препоръчаните от Олаф суми. И имам въпрос разграничителната линия между нередност и измама. Бихте ли посочили пример, когато няма зла умисъл, а просто пропуски? И при а в други случаи установявате, че има зла умисъла. Има и сигурно гранични случаи. Как точно правите разграничението между а, пропуски, е, слабости и е, измама. И освен това, за регионите, е, как общувате с регионите? питам, защото в Чешката република имаме едно досие, което още се разглежда, един случай, който още е висящ. Областен управител бе разкрит като подкупен и разбира се вдигна вдигна се голям шум за получени пари, включително в бутилка и така нататък. Бих искал да чуя, смятате ли да работите по-тясно с нашата комисия? господин Бокчинаро, благодаря. Преди всичко смятам, че се нуждаем насъщно от единно тълкуване на е, обществени поръчки. Това е въпрос, който касае 28-те държави членки, защото без това има национални тълкования, национален прочит и проблем с тълкуването в Брюксел. Това не е точно случая, за който говоря. Втора, колегите вече споменаха има насъщна нужда да разгледаме правното тълкуване на пропуски и грешки и измами защото имаме на лице или закъснения, или суспендиране на, на фондовете до изясняване на въпроса. Но това означава, че има сериозни закъснения, които, от които потърпевши са общините или подизпълнителите. Да чакате 6 месеца или една година да не ви плащат парите след една година, да ви кажат всичко ви е наред, но вие междувременно сте се споминали. Така че или процедурата трябва да се ускори, или да имаме възможност за възражения. В двата случаи, когато говорим за грешка е едно, а измама е друго. Има един случай в Румъния, защото Румъния, не само Румъния, но повечето моята страна, страна бе случай на разглеждане. През юни 2011 година вътрешен документ на Европейската комисия споменава приноса на Олаф и ще се опитам да цитирам по памет. Олаф е на мнение, че има координация между някои министерства в Румъния, които да попречат на разследването на Олаф. Този документ е бил известен на председателя на Европейската комисия, на други служители, но едва през октомври 2018 година. Те решават, едва през октомври решават да спрат 6 оперативни програми с на стойност над 6 милиарда евро за месеци. Проблема е разрешен, но Румъния в момента е поставена под голям натиск. Ние не можем да освоим тези огромни пари, защото това закъснение има много сериозен отрицателен, отрицателен ефект така че, когато има проблем, трябва да се реагира бързо и да се предотврати спре това действие. Но едно спиране година по-късно е не просто нередно, то е вредно за самата политика на сближаване. Благодаря. Благодаря, Бощинаро, господин Хоппе. Благодаря, госпожо председател. Много е важно да обсъждаме тези въпроси. Това, което чухме, ни даде възможност да се запознаем с дейността на Олаф и нейните резултати, резултатите и по страни. Вие а, правите а, анализ, вие се опитвате да видите, да разкриете случаите на измама. Има обаче и други случаи, когато става дума за крупни проекти, прилага се, работи се за максимална прозрачност, но има случаи на по-малко използвани структури и парите се пропиляват. Тоест трябва да помислим за по-сериозен анализ на съответните цифри, така че вашите препоръки по страни да повишат и ефективността на дейностите. Е, различни са държавите членки, някои имат е, с, с централизирана структура, като ам, прибалтийските републики, където да речем една об, в областта решава какво да е финансирането, как да се разпределят средствата и как да бъдат разпределени средствата по е, единиците за местно самоуправление. Има други поддецентрализирани страни. Искам да ви попитам, какво мислите вие? Кой кой подход е по-добър, по-централизирания или по-децентрализирания? Дали страните с централизирана структура дават по-добри резултати или обратното. Това за нас би било много полезно, за да можем да направим избор за бъдещото управление на тези проекти. Господин Кеч, госпожа Кич, благодаря, благодаря господин Кеслер. Благодаря за направената презентация и нагледните материали. Е, това бе много информативно. Забелязвам, че в държавите членки нещата са различни. Е, за някои държави членки не получавате сигнали за нередности, е, като да речем има нула от обществения сектор и един сигнал от частния сектор. Какво според вас трябва да направим, за да повишим е, проследяването в държавите членки, освен да съответно е, образование и работата с съответните мрежи в държавите членки? Зная, че разработвате стратегии на държавите членки за работа в областта на превенцията на нередности, провеждайки различни образователни мероприятия. Но това е много сериозно. Това, че не получавате сигнали и информация, това означава, че системата на практика не работи. И освен това ми забеляз, забелязах нарастване на входящата информация, но по-малко е, започнали разследвания. Как ще обясните е, тази тенденция? Господин Буда. Благодаря, госп... госпожо председател. Благодаря на господин Кеслер. Няколко въпроса във връзка с дейността на Олаф. Знае, че не е лесно да отговаряте за опазването на обществените средства. И все пак, съгласно информация в медиите, е, за една година, за един ден са започнали 423 разследвания срещу фирми, основно в Румъния и България. Любопитна информация. Много от тези разследвания са прекратени най-неочаквано и не са приключили. Но фирмите понасят щети, защото в крайна сметка възниква много сериозен въпрос. Това са хора, е, институции, които инвестират скромните си средства и в един момент се установява, че те са под разследване, финансирането спира за времето на разследването. И ако не се констатират нередности, финансирането все пак е загубено. Искам да чуя ясен отговор на този въпрос. Какво става с тези хора? Искам да направим разлика между преднамерена измама, където очевидно е на лице измама, и там не бива да има милост и снисхождение. Няма място за обсъждане, но има случаи на грешки. То, защото в тези случаи, в Румъния, например, ставаше дума за, в един случай за разминаване от 7 евро. И тези 7 евро евро не се появяват в отчета и това води до блокиране на финансирането. Знам, че работата ви е важна, знам, че не ви е лесно, но все пак е, говори миналата седмица в Страсбург пак обсъждахме, е, че има блокиране на освояването на европейските фондове и много европейски граждани, не само в Румъния, но и в други държави членки, също блокират, т.е. опасяват се, че направят ли грешка при използване на европейските средства, залагат на карта, така да се каже, цялото си имущество, пък и свободата си. Искам да ви попитам, какво става с една фирма, която е разследвана, оказва се някакъв пропуск кой плаща за техните загуби. Председателката благодаря госпожа Смолкова. Veľmi кратко, aby пан Кеслер мал час и на odpovede, претоже главни odpovede чакаме. Mňa би заоимало при от... Да, благодаря ви. Е, би ме интересувало как точно при разкриването на престъпленията в държавите членки е, се отразява след това е, така, как се публикува информацията, как става достъпна за обществеността. Има държави членки, които са нето получатели, нето бенефициери и, и в бюджета влизат немалко пари, но много хора смятат, че това е, са пари, които са, така да се каже, безотчетни. Е, не трябва по никакъв начин да се подлагат на същите бюджетни процедури и правила, както е, е, става дума за бюджетни средства. Приключваме списъка на изказваните колеги, затова позволете ми и аз да се изкажа. Във вашия доклад има една е, много малка е, част за превенция на измамите. И бих искала да ви попитам, виждате ли как, как виждате бъдещето на тази превентивна работа срещу измамите и нередностите в кохезионните фондове? А също виждате ли възможност да се извършва и по-добре, по-добро обучение на персонала, на националния персонал в съответните агенции, защото очевидно е, че има проблем с качеството на труда на национално ниво на тези агенции. Може ли да обобщите? difficult, but I have noted all of them and I will try to answer all of them. Eh? Uh, много въпроси бяха зададени. Е, ще се опитам да отговаря, да се надяваме, че ще мога да отговаря на всички. Всички въпроси са важни. доколкото разбирам във всичко това, което бе зададено под формата на въпрос, се съдържа и пожелание, т.е. вие очаквате от нас определени действия. Господин Буда, вие настоявате за ясен и точен отговор и ще го получите. Нищо, просто нищо не се е случило ние е, проведохме разследвания е, в е, фирми, да, и то на един и същи ден 112 бяха претърсванията, които бяха извършени в фирмите и след това през след като знаехме, че има едно забавене на плащане от 2012 и всъщност ставаше дума за държави, които действително получават най-много средства по линия на кохезионната политика. Започването на разследване на ОЛАФ на практика не блокира плащанията. Не. нито се предоставя е, информация на финансовите органи. Не, ние започваме разследването. Нищо, никакъв ефект, никакво въздействие върху финансовите средства няма. Едва ако в край на разследването ние излезем с препоръки, тогава вече в резултат на препоръките може да има и, е, да кажем, някакви пречки при е, трансфера на сумите. Но по никакъв начин не може да се говори за негативен ефект върху дейността на фирмите, в които се извършват претърсвания или при които се извършват проверки на ОЛАВ. Не. Всички останали е, случаи просто е, са свързани само с документни проверки по финансирането. Да. Някои от нашите разследвания приключват в крайна сметка с заключението, че не е установена измама. Да. И ние сме в крайна сметка разследващи служители. Ние започваме разследването без да знаем в крайна сметка дали ще установим нещо или не. Със сигурност. Ние не сме е, съдии, не сме прокурори. Не. Е, само при наличието на е, съвсем сериозни сигнали и сериозни съмнения за е, наличие на измама, ние започваме такова разследване ако, да кажем, са необходими вече някакви е, по-сериозни мерки е, при наличието на повече данни за извършена измама, можем да изпратим информация до финансовите органи с е, специални молби за специални действия. Но това са, да кажем, 3% от случаите на разследвания на а, ОЛАФ. Надявам се, че наистина получихте този точен отговор, за който помолихте. Следващият въпрос. Три страни на, са а, така, засегнати от а, нашите разследвания в Италия, в България, да кажем, финансирането. И ли Германия. Имаше много а, известен случай, в който всъщност а, а, а, в България е, имаше, е, така да се каже, ясна връзка с Германия. И е, изследванията бяха три в България, едно в Германия, естествено, когато става дума за подобни връзки между отделни лица или фирми в държавите членки. В е, Румъния много от случаите вече бяха приключени миналата година. Те не бяха а, а, пряко свързани с структурния фонд, но ще намерите а, отбелязани тези случаи във връзка с предприсъединителните помощи а, в доклада. Става дума за Румъния, да. И, и е, има естествено и забавени разследвания, има забавени е, неприключени случаи, висящи, както казваме ние. Но е, те не са чак толкова много. Е, средната продължителност на разследването е 22 месеца, ако не се лъжа, тъй като не всичко е, мога. Е, да запомня съвсем точно. Но Обикновено, когато, да кажем, става дума за е, определени институции, е, е, тогава е, около 11 месеца е, или 9 месеца следва е, е продължителността. 11 месеца, когато става дума за е, преките плащания. когато провеждаме е, разследвания в е, няколко региони или в няколко държави, е, и става дума за е, свързани е, случаи, тогава е, трябва да включим естествено и местните органи и тогава понякога нещата продължават малко по-дълго. Господин Фаннистел Рой, бъдете кратък, моля. Има случаи, които, да кажем, са обхванати в доклада за една година. И тогава е, изведнъж, е, като сложим и приключените през тази година, които са се проточили по-дълго, изведнъж се оказва, че, да кажем, за една определена година броят на разследванията е много висок и ние казваме, а измамите растат. А всъщност става дума за е, по-продължителни разследвания през няколко години. Да, Обикновено се говори за тенденции, т.е. за развитието, което обхваща един по-дълъг период от няколко години. Каква е ситуацията в Румъния, ако попитате? Да, ние имахме много случаи, много разследвания в Румъния, най-вече във връзка с САПАРТ, а сега но това беше в миналото. А сега имаме най-вече е, проблеми с изпълнението на препоръките в Румъния. Но ситуацията е, през изминалата година много съществено се подобри от гледна точка на Олаф, естествено. И е, службите е, е, на прокуратурата, на. Е, службите за борба против корупцията работят прекрасно. Това е нашето впечатление. Те изпълняват нашите препоръки. Ние провеждаме паралелни разследвания, е, извършваме разследвания и заедно, така че наистина работим много добре. Независимо от това, че е, е, имаше години, в които е, броят на случаите беше много висок, именно при е, Румъния. Но е, нещата вървят към подобрение, да. Няма естествено да молим никого да ни дава повече работа, но ако държавите членки, е, все едно кой, ако членовете на парламента имат възможност да ни подадат сигнал, след като са установили някакви е, нередности или е, имат съмнение за извършена измама, е, правете го. Но както ви казах, не го правете просто по политически е, съображения, защото искате да засегнете този или онзи ваш политически опонент. Нали? Не. Ние знаем, че има така, съревнования между политическите групи, но все пак нека да не злоупотребяваме с Олаф. И така, какви точно са е, случаите е, за отделните държави членки, аз ви казах. Е, и още един въпрос, е, който вие зададохте, извинете ме, не помня името, е, от страна на зелените. А какъв е, е, процента на възстановените средства и защо е, е в крайна сметка толкова е, нисък е процента на възстановяване? става дума за, да кажем, 100 милиона през една година, а другата. а 100 милиона са възстановени, а 200 милиона е трябвало да бъдат възстановени. Не, няма такава пряка връзка между а, нещата. Ние, да кажем, на 30 декември сме препоръчали а, 100 милиона да бъдат възстановени. И до следващия 30 декември а, финансовите органи вече трябва да възстановят тези 100 милиона. И затова ви казвам, е, нещата се разпределят по години и ако искате наистина да придобиете представа за това как стоят нещата, трябва да вземете един по-дълъг период от 5 години. А да не гледате единствено финансовата година. Защото ние започваме процедурата по възстановяване едва в края на декември, т.е. на 30 декември. Няма пряка въз... връзка е, между сумите, които би трябвало да се възстановят по препоръките. Те са издадени препоръките за възстановяване в една определена година и сумата, която е възстановена в същата тази година. Ние не сме статистическа или е, счетоводна е, служба ние разчитаме в крайна сметка на данните, които държавите членки ни подават, както и на данните, които получаваме от комисията. Но, уверявам ви, много е, е огромен труд е това да е, оцениш всички тези данни. Е, Трудно е, естествено. Е, можем да го говорим само за определени индикации, но не и за е, истинско съотношение. Така, и следващият е, въпрос, свързан с съкръщенията, да. Две трети от хората, които работят в ОЛАФ, общо около 400, са включени пряко в провежданите разследвания. Така че е, натоварването е голямо, наистина. Е, и на нас ни се ще е, да няма съкръщения. 4% съкръщение за нас при това съотношение на, на заетите в разследванията е наистина много. 220, 250 е, е, души в крайна сметка работят е, непрекъснато по разследвания и откриването, започването не е голяма работа, но да приключиш едно разследване, това вече наистина означава много-много работа. 50-60% от всичко това, което правим, всъщност е концентрирано най-вече върху разследванията и бихме могли да провеждаме много повече разследвания. Сигнали има, ако имаме повече персонал, естествено. И да. Отново от страна на зелените имаше въпрос за това как, какво следва след препоръките. Да, ние нямаме други правомещия, ние можем само да препоръчваме, а след това вече в случай, че е, нашите е, препоръки е, не се спазят и не се изпълнят, тогава ние можем вече да сезираме така, на контролния комитет, надзорния комитет и да дадем информация там. За това, че нашите финансови препоръки, както и препоръките от гледна точка на съдебната система и на наказателното преследване не се изпълнява, тогава пак подаваме сигнал. Естествено, за нас е много важно да проследим и как точно се води битката, наказателното преследване срещу установените измами, как се разследват случаите. Естествено, че оценяваме държавите членки, ако има и е, огромна разлика в оценките е, на държавите членки. Е, действително ситуацията е тревожна. А, а при нас нещата стоят точно така. Имаме много-много добра оценка за определени държави и лоша оценка за други. А, трябва да помислим и политиците трябва да помислят естествено. какъв ще бъде политическият отговор, в крайна сметка зависи от вас. Парламентът разполага с една парламентарна комисия Либе и, и е, нямате комисия за, е, така да се каже, за, по въпросите на правосъдието, но е, имате Либе, е, имате и е, други е, е, комисии, които се занимават с правни въпроси, имате е, така наречената комисия Крим, е, в която също е, се разглеждат е, е така, нарушенията на закона. Е, е, и е, естествено политиците би трябвало да е, поемат своята част от отговорността и да предложат какво ще се случи от тук нататък. Госпожо председател, а, дали става дума за случайност, така да се каже, за инцидент или за тенденция, за това, че нарастват сумите на невъзстановените средства? аз не мога да кажа дали другата година ще е, има нарастване до 900 хиляди или ще бъде по-малко, но тенденцията е към е, увеличаване на брой на измамите е, на невъзстановените средства, извинете. Това не означава обаче, че растежа на невъзстановените средства означава и растеж на измамите. При всички положения ние трябва да проявим една по-висока степен на загриженост и малко повече бдителност от страна на всички засегнати институции и служби, в това число и ОЛАФ. А, а каква е разликата между нередност и измама? Ще ви дам пример. а, искам а, финансиране от Европейския а, съюз а, и а, а, трябва да представя определени данни, но аз не представям всички данни или представям неточни данни. Това е наредност. Знае се, че не съм на 16 години, а съм 54 години обаче. То, аз пиша, че съм на 16 години, за да се възползвам от финансирането по някаква младежка програма, да кажем, това вече е престъпление. А, да. Едното е, е, да кажем, объркване на данните по небрежност или поради е, невнимание, а другото е съвсем съзнателна измама, за да се възползваш. Но при всички положения, независимо от това за какви суми става дума, ние не блокираме финансирането. Не го спираме. А как всъщност съществяваме комуникацията с регионите? Ние установяваме връзка с националните органи, с съответните финансови служби и така нататък и местните е, е, органи или регионалните органи на самоуправление, е, те е, е, всъщност е, е, са в контакт с е, е, Генерална дирекция за етост или регионално развитие и с тях се работи вече по друг начин, по друг модел е, разработват се, е, така да се каже, холистични е, е, е, интегрираните модели, в които е, има и елементи на е, борба срещу измамите, е, е, като в обученията и програмите се включват е, е, елементи на Е, е, повече чувствителност към е, опитите за измама или наредностите, е, разкриване на тези престъпления, начина или нарушения, начина по който трябва да се действа, сигнализиране и така нататък. Но о, о, нашите измам, изследвания са насочени към измами. Това е истината. дали е по-добре да има централизация. Това е въпрос, който всъщност има политически характер, но аз мога да ви кажа моето мнение. За нас е по-лесно, естествено, и по-удобно да работим с централни органи И в повечето случаи установяваме, че те е, вършат работата си по-добре, те администрират по-добре, защото са по-добре организирани. Е, предполагам, че вие сте от Латвия, да. Е, и вестниците писаха за едно голямо разследване. Е, заедно и с вашите органи е, за наказателно преследване. Е, случая бе в, от енергийния сектор и това бе много голям случай на корупция, наистина. Макар, че информацията вече е публикувана, няма да посочвам конкретни имена. Колкото по-надолу слизаме по иерархията и стигнем до най-низкото да равнище на местно самоуправление, толкова по-трудно, защото структурите вече не са така добре очертани и организирани. И освен това, има принцип на субсидиарност. Ако случаят е, да кажем, на местно равнище и сигналът се отнася до нещо, което се случва в дадена община, ние естествено делегираме правомощията съответно на това равнище. Но е, естествено, първоначално принципът, от който се ръководим е национална отговорност. Господин Милетич зададе въпрос за мерките. Аз не мисля, че е, е, е трябва да се бавим за повече информация от е, отделни е, държави. Не. Е, ние бихме искали е, държавите членки сами да работят по отделните разследвания и случаи да, ние да се намесваме там, където има и трансгранични връзки, но естествено предлагаме а, помощ, предлагаме а, а, консултации. Ако погледнете 2014-15 или 2013, да, добре 2013 е, е началния период, да кажем, но тогава е започнало разследването и след това стигаме чак до следващата или последващата година, когато приключваме с разследването и да кажем става дума за заключение, че наистина има измама и съответните препоръки. Да, това не означава непременно, че за една определена година или тази година нещата са агравирали а, и че има увеличение на броя на измамите. Не, както ви обясних, няма пряка връзка. Да, а, докладът е публикуван, както виждате, той е предоставен и на всички вас. Ние сме на разположение за разговори по този доклад, даваме пресконференции. А, а, в крайна сметка точно това а, правим и а, в момента а, и а, нашите а, разследващи служители също а, непрекъснато в крайна сметка, когато работят по дадено разследване, са в контакт с а, представители на държавите членки и дават информации, включително и по докладите. Е, и ги насочват към тях. Е, и така, е, надявам се, че отговарях на вашите въпроси. Във всеки случай съм винаги на разположение за въпроси, отговори, за разговори. Можете да ми изпратите вашите въпроси и писменно. Благодаря за внимание. Благодаря, господин Кеслер. Обеден съм, че това е, дори да е първата ни среща, няма да бъде последната. Ще е, ви поканим и ще имаме възможност да ви задаваме въпроси. Благодаря и за предложението да отговарите в писмен вид, ако някой колега иска да получи конкретен отговор на въпроса си. Следващата точка в дневния ред е съвсем накратко, защото не ни остава време. Последната точка е делегирания акт за съобщаване на, за нередности. Свързано именно с работата на ОЛАВ, комисията прие делегиран акт по пети параграф от член 122 е, от регламента за общите разпоредби и е, той е изготвен от ОЛАВ е, на базата на първата част от клаузата, която току-що цитирах е, и цена, целта е да се определи кои нередности следва да се докладват и кои е, така влизат в е, обсега на действие на Член 122. Е подаден беше на 8 юли доклада на парламента може да възрази срещу делегирания акт в срок от 2 месеца от подаването му и трябва да приеме предложение за резолюция от съответната комисия, която е водеща. Ако е необходимо, комисията може да поиска удължение на този двумесечен срок, а ако няма реакция, съответният делегиран акт се счита за прием, прият. Сега давам думата на представителя на Генерална дирекция ОЛАФ, за да ни пре, представи за какво става дума. Dear Chair, uh, honorable members, ladies and gentlemen. Uh, дами, дами и господа, благодаря за поканата да представя делегирания акт. веднага след нашия генерален директор. Казвам се Мария Джуни, заместник ръководител на звено превенции на измами, докладване и анализ аз представям и комисията. Докладването на нередности е в е, е, задълженията на Олаф и за това Олаф е, всъщност изготвя този делегиран акт. За защита на финансовите интереси се предвижда законодателство, което иска докладване от страните членки. Това не е ново. Съответният регламент е част от е, пакета е, от законодателни четири делегирани актове и четири актове за изпълнение, свързани с задълженията за докладване. Е, става дума за периода 2014-2020. ще е добре е, е, да има един е, делегиран акт, който да покрива всички аспекти на управлението, за да се хармонизира дейността по докладване от страните членки на нередностите. Но комисията реши, че е по-добре да има 4 делегирани акта, хармонизирани максимално, защото има разлика в различните режими. Затова ви представяме сега този конкретен делегиран акт и той се отнес, отнася до пар, е, алинея 1 от е, член 503. Друг акт е, ще покрие процедурата за възстановяване на сумите. Е, той в момента се финализира и колегите от DG Rage отговарят за него. Какво е ново спрямо предходния програмен период? За първ път е, е, отчитането се регулира от делегиран акт, както и економически и се изнася вън от основния акт. Е, съответният делегиран акт е много кратък, тук се изброяват само критериите за отчитане. Първо има задължително за докладване на нередностите и второ има дефиниция за е, подозирана измама. Второ, е, административните и съдебни данни, които трябва да се докладват от страните членки е, с съответния списък, какво точно трябва да докладват страните. Последващи доклади се предвиждат също така с конкретна информация. За какво е необходима тази информация? главно за доклада на Комисията за защита на финансовите инструмен... интереси, не за доклада на ОЛАФ. Там ще се използва тази информация. И в заключение мога да кажа, че делегираният акт този трябва да се разглежда съвместно с акта за прилагане. И вие сте наясно, убедена съм, че за да може по-лесно да се изпълняват от страна на страните членки задълженията им за е, докладване, и има една система, създадена от комисията за управление на докладването по нередности. Всички я използват. Благодаря ви и съм на ваше разположение за въпросите. Председателката, благодаря. За съжаление нямаме достатъчно време за въпроси. Като председател аз предлагам следното. Като си има предвид, че делегирания акт бе подаден в парламента много късно преди лятното прекъсване, и периода за подаване на възражения е 8 септември, ако спазваме правилата, комисията, е, нашата комисия следва да поиска удължаване на този срок от 2 месеца. На 3 най-късно септември до 3 е, можете да изпращате проекторезолюции, възразяващи на акта. След това, е, може би, ще имаме възможност да работим по него. Съгласни ли са е, членовете на парламентарната комисия с това предложение? Да, добре, благодаря ви много. Значи ще поискаме удължаване на срока. И последната точка. Координаторите се срещнаха второ. Вчера изпратихме ви решенията по имейл. Ако има нещо за протокола, моля, съобщете ми, ако не го прилагаме. По точка разни има ли нещо? Следващото ни заседание е 9 часа сутринта, 17 септември, четвъртък и благодарности от всички членове на комисията на преводачите за допълнително отпуснатото време. Благодаря, приключваме заседанието. Only.